E Следващата точка в дневния ред изявление на комисията и съвета по подготовка на Европейския съвет на 21-22 март и отеглянето на Европейския съюз. Представители на съвета има дума. Здравейте всички, господин председател, уважаеми заместник председател на Европейската комисия, господин главен преговарящ. Европейската комисия проведе редица преговори във връзка с предизвикателство пред Съюза. Нека да започна с економиката. Лидерите ще обсъждат настоящото економическо положение и ще заложат при приоритетите за следващия европейски семестър. Европейския съвет също ще приеме препоръките за еврозоната е, Европа, както и останата част от света е, е част от световните цифрови промени, развитие на цифровата економика и пред прехода към зелена економика. Използването на тези възможности е изключително важно за бъдещата ни просперитет. За да укрепим економическата си база, трябва да сме сигурни, че отделните ни политики, независимо в коя област, са мобилизирани в съответствие с предизвикателствата и в интерес на Европейския съюз. Ние ще проведем широка дискусия по всички тези въпроси. Друг важен момент е климатичните промени, тема, която тук преди малко обсъдихме в пленарна зала, както стана ясно от дебата. Ние, Европейския съвет, трябва да заяви глобална амбиция и да продължи да играе водеща роля поля в това отношение. Това означава прилагане на настояща 24-та рамка, но и да работим за е, бъдеще в е, полза на климата. Трябва да работим за тази промяна и да гарантираме, че никой няма да бъде изостанен, отчитайки регионалните особености и различните социално-економически обстоятелства. Европейския съвет ще обсъди въпроса и даде насоки за бъдеще. Китай ключов глобален играч в нашия свят ще има обмен на мнения за отношенията с Китай в подготовка на предстоящата среща на върха и най-сетне края гален камък на нашата демокрация възможността на гражданите, съгражданите ни да гласуват на европейските избори сигурно и отговорно. Ще споделим най-новите развития за защита на демократичния процес от манипулации и външни и вътрешни вмешателства. Ръководителите ще бъдат информирани за възможностите за по-широка борба с дезинформацията в съответствие с приятия през декември миналата година план на комисията и върховния представител. След това ще има срещи и по, в рамките на член 50 в, с, по темата на Брексита, господин председател. Европа уважаеми членове, да бъдеш или не член на Европейския съюз, да съществуваш или не, това е въпросът, на който трябва да отговори в момента британския парламент. За щастие не говорим за театрална постановка, говорим за живот и за човешки съдби. На последния етап ние сме готови да подпомогнем всякак си е, за вземане решение за отегляне на споразу... за споразумението за оттегляне. Това не е тема на солидарност между държавите членки, но тук се налага да се съобразим с Ирландия. Да бъдем наясно, през декември, през януари и, през, и в понеделник ние направихме толкова много, че не знаем какво ще можем да направим. Достигнахме границите на своите принципи и позиции. Е, и особено с оглед на така наречения бекстоп. Ние сме готови да предоставим допълнителна яснота, ако това ще улесни процес на ратификация в, Евро... в Великобритания. Но това трябва... не трябва да бъде в разрез с същността на бекстопа, а трябва да бъде временно решение. От страна на Европейския съюз ние сме постигнали възможно най-голям напредък за споразумението с Великобритания и Европейския парламент. Ще го получи след няколко дни, ако имаме яснота от Великобритания. И все пак е много възможно, дори ако ако британския парламент гласува да създа, ще има техническо удължаване. Това означава промяна на споразумението и евентуално забавяне на процеса, което трябва да бъде утвърдено на предстоящия Европейски съюз. Отчитайки такава възможност, ние очакваме добра обосновка за удължаване на периода. И все пак аз съм убедена, че нашите институции ще бъдат в състояние да приключат своевременно процеса като се гарантира своевременно влизане в сила на споразумението. Както казах, ние сме готови на разговори, когато има яснота и ние всички трябва да бъдем готови, което означава, че британското правителство и парламент трябва да я зават ясно посоката, както по отношение на мнозинство, и възможност за осъществяване. Междувременно единственото сигурно нещо е, че несигурността нараства. За гражданите, за бизнеса вече има ясно полити... економическо отражение по инвестициите, дейностите и най-вече работните места. За това е толкова по-необходимо да продължим подготовката за всякакви възможни резултати, включително и най-неблагоприятен сценарий. В този контекст съвета и държавите членки продължават да се подготвят за всякакви възможности. Работи се сериозно взети са различни мерки, които дават възможност да смятаме, че ще се справим с всичките задачи в този късен етап от мандата. Председателството се надява и вярва, че с, вашето сътруд... с ваша помощ ще можем да приемем своевременно мерките за всякакви евентуалности с надеждата, че все пак до това няма да се стигне. Благодаря за вниманието and now the first president of the european vice president of the european commission mr timmermans you have the floor. Mr. President. И така, ситуацията е следната. След поредното гласуване в Камерата на общините беше отхвърлено предложението за споразумение въпреки това, че бяха предоставени повече разяснения, въпреки че бяха положени огромни усилия от страна на господата Барния и Юнкер да подпомогнат госпожа Мей при изясняването на въпросите. Но така или иначе гласуването беше срещу споразумението за оттегляне. И днес ще очакваме следващото гласуване. Защото единственото, което ще ни поможе да определим насоката, в която трябва да вървим, това е гласуването в Британския парламент. Мисля си, че Европейския парламент, Европейската комисия са убедени в това, че трябва да се навреди колкото се може по-малко на европейците. Дали те живеят в Европа? Европа, континентална Европа или в Обединеното кралство. Мисля си, че в наш интерес, в интерес на двете страни е това. Казвам това, защото това, което се стремим да направим, и преди всичко това, което Мишел се стреми да направи, е да се гарантира това, че позицията, от които британското правителство няма да отстъпи, огласени от него, и необходимостта да се избегне твърдата граница между Северна Ирландия и Република Ирландия и запазването на целостността на единия пазар е основният приоритет за нас и най-доброто решение тук би било споразумението за оттегляне с всичките пояснения внесени в него. Разбира се, ние запазваме нашата позиция да нанесем колкото се може повече вреди, да допуснем колко се може по малко вреди в този изключително вредоносен процес и за Европейския съюз и Обединеното кралство. Възоснова на решението на британския народ – да се отегля Обединеното кралство от Европа. Ние се стремим да има колко се може по-малко вреди. Но британската политическа система ще ни посочи на къде ще вървим. Решението ще дойде от Лондон. Разбира се, има много други проблеми, които трябва да бъдат решени през следващите години. И за това Европейският съвет ще средоточи върху други въпроси. Индустриалната политика – Нашата промишленост е силна и това е движещ фактор за нашата економика. 32 милиона хора са заети, две трети от нашата економика се дължи на промишлеността. И разбира се, в този контекст са много важни споразуменията за свободна търговия, но трябва ни повече. Имаме нужда от силни европейски предприятия, които са водещи в света и които могат да отговорят на такива предизвикателства, каквато е промяната в климата. Освен това, държавите членки са ангажирани в големи европейски проекти, например батериите, акумулаторите от следващото поколение, изкуствения интелект и други. Много по-важно е да се развива и промишлеността, и технологиите, но също така е много важно да защитаваме нашите ценности, защото наш приоритет е добруването на всички европейци. Сред това са, например, изискванията за равно заплащане за еднакъв труд. 500 милиона информирани потребители, това е европейския пазар и трябва да го направим по-справедлив и по-единен. Трябва да работим по финализирането на пазара на на този съвет ще имаме възможността да говорим и за Китай. Китай в различни области е партньор за сътрудничество, преговори, економически конкурент, системен а, съперник, който а, развива различни модели на управление. Те се стремят към по-отворена и по-обхващаща економика. Европейския съюз е една от най-отворените економики в света, но Европейския съюз е защитник на многостранния подход възоснова на ценностите, които са полезни за всички без да ние не сме наивни по отношение на свободната търговия. И това е причината, поради която предложихме международен инструмент за, за обществените поръчки. В общ интерес е между Европейски съюз и Китай да има повече доверие и сътрудничество, повече реципрочност, така че нашите инвеститори и предприятия предприятия да имат същите условия за отвореност, каквито имат китайските предприятия в Европа. За съжаление, в момента не е така. Ние сме длъжни да защитаваме своите ценности, стратегически интереси и да защитаваме нашите граждани и фирми от нелоялна конкуренция. Затова предложихме нова рамка за анализ на чуждестранните инвестиции, за да защитим нашите стратегически инвестиции. Искам да поздравя Европейския парламент за приемането на тази инициатива за рекордно кратко време. В наш интерес е да защитаваме и да подобряваме съществуващата многостранна система, възоснов... особено по-конкретно държавната помощ и държавните субсидии. Китай трябва да поеме своята отговорност истинския суверенитет може да разкрие Европейския съюз като пионер в областта на климатичните промени. До 2050 години може да се окажем първата световна економика, която е климатично неутрална и така да бъде маяк за всички по поемане на тази отговорност за комисията означава в многодишната финансова рамка да обърнем специално внимание на климата. До 2050 година да сведем до под 50% вноса на енергия, да обърнем внимание на възобновяемите е, енергоисточници. Можем да намалим емисиите и да създадем нови работни места, така никой няма да пострада. Благодаря на Европейския парламент за вашата подкрепа на нашите предложения за устойчиви инвестиции. Можем да се гордеем с това. Европа поема водеща роля, когато говорим за пренасочване на частни инвестиции за постигане на целите на Парижкото споразумение, а така създаваме световно економическо пространство, което е климатично неутрално. Вълнуващо е, че отново много младежи излизат на улицата за, в името на по-амбициозни цели. Това е наистина една Европа, която ми дава кораж за бъдещето. Благодаря на Грета и всички останали за това, това вдъхновение. Нуждаем се от кораж за да се справим с едно от най-големите предизвикателства пред нашата демокрация. Съзнателните опити, нашите дебати да бъдат манипулирани, нашето послание Европа остава открито. Свободата на мнението е наше висше достояние, но не сме наивни. Ние ясно осъзнаваме, че има сили, които искат да подкопаят нашата демокрация в предстоящата предизборна кампания това ще бъде голямо предизвикателство да бъдем внимателни. За това приветствам факта, че Европейския парламент и държавите членки подкрепят мерките на Европейската комисия в борба с дезинформацията и фалшивите новини. Но това е едва началото. Предстои още много работа защото ние като Европейски съюз ще останем суверенни само ако безкомпромисно отстояваме нашите ценности в и извън съюза. Благодаря, господин председател. Merci beaucoup, monsieur. Благодаря, господин първи заместник председател на Европейската комисия. Сега давам думата на главния преговарящ Мишел Барния. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Тази сутрин е особена и сериозна. Тя бележи края на дълъг процес от преговори. Но първото, което искам да ви кажа, от е, името на екипа, който има честа да ръководя и под ръководство на председателя Юнкер, искам да изразя своята благодарност за доверието, което е, парламентът ми оказа. Казах на председателския съвет, че това доверие не пада от небето, то не е празен чек. Това е доверие, което се основава на диалога, прозрачността от първия ден и доверието се основава на прозрачността и диалога. Гласуването с нощи споменат от госпожа министърката и господин Тимерманс, продължава е, и задълбочава една огромна несигурност, е, която трае вече три години след суверенното решение, което ние уважаваме, макар че съжаляваме за него, на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Е, това е несигурност, която засяга Обединеното кралство и особено Северна Ирландия, но засяга и всяка една от нашите страни, а и всеки един от нас, госпожи и господа. Искам да ви напомня, че отговорността за решението за Брексит принадлежи изцяло на Обединеното кралство. И днес първата отговорност за излизане от задънената улица, в която се намират тези преговори, първата отговорност принадлежи на Обединеното кралство. Това напомни много ясно и председателя на Европейския съвет Доналд Туск след вота с нощи. Ние търсихме решения заедно за всеки проблем, а те са многобройни. Да, това са човешки и социални проблеми, правни и технически проблеми, проблеми от економическо и финансово естество. Проблемите са създадени от Брексит – за да управляваме последиците. И нашата линия е да участваме заедно с Обединеното кралство при осигуряване на организирано напускане. Усилията бяха насочени да се намали несигурността, като се гарантира едно организирано напускане което се характеризира с доверие, да разполагаме с достатъчно време между 21 месеца и 4 години за други преговори. Аз казах, че освен Брексит и раздялата, по-важни са бъдещите отношения, които ще градим с Обединеното кралство. Очевидно е, че това ще остане при всички обстоятелства приятелска страна, страна съюзник и страна партньор. Това е върху което бяха насочени усилията ни през тези месеци и години, заедно с британското правителство, никога против него. Споразумение за оттегляне, което да е в интерес на гражданите, на предприятията и на всички заинтересовани страни от другата страна на Ламанша и от другата страна на Ирландско море. И с нека ви напомня само един факт. Ако Обединеното кралство иска да напусне Европейския съюз по организиран и процедурен начин, това ще бъде волята на Европейския съюз. Тогава този договор, който договаряхме в продължение на година и половина с правителството на Тереза Мей, ще остане единственият договор, с който ще разполагаме. И бих, бих искал това да бъде пределно ясно. Заедно с този, по този договор ние работихме много по молба на правителството на Обединеното кралство, за да обясняваме, да гарантираме посредством два документа, по които постигнахме съгласие в понеделник вечерта, господин председател, в парламента, който ни предостави своите помещения, госпожа Мей каза, че иска да публикува едностранна декларация. За какво ставаше дума в понеделник по време на последните разговори между британското правителство и, Европ... и Европейски съюз? Да се предостави на Камерата на представителите нови уточнения и прецизиране по въпроса за временния характер на предпазния механизъм за Ирландия. ние направихме всичко това, което можехме да направим, за да помогнем на британското правителство да получи подкрепата на парламента. Желанието ни беше да опазим мира и стабилността в Ирландия, да се осигури спазване на споразумението от разпети петък – и очевидно за нас да запазим неделимостта и единството на вътрешния пазар, пазара на 28, а скоро 27 държави членки, да гарантираме количеството, сигурността, защитата на потребителите за продуктите, които потребяват, качеството на храните, опазване на е, здравето на животните, фискалния контрол за е, събирането на ДДС и митата и да се се спазват от всички предприятия нормите и стандартите на вносните продукти. В Ирландия не става дума за теоретични, догматични въпроси – е, не става дума за проява на гъвкавост, става дума за практически въпроси, става дума за гарантиране на мира в Северна Ирландия и запазване на е, вътрешния пазар. Вся, всеки продукт, всяко живо животно, което влиза в Северна Ирландия след Великобритания, ще влезе в Полша, Белгия, Словения, във всяка една от нашите страни. Става дума за единия пазар, и в, в който няма граници. С други думи, ние трябва да намерим времето и възможността да въведем контрол е, Върху трите области потребители, бюджет, е, е, здравеопазване. Ето, по сношното гласуване някои депутати които искат, авто, искат втори референдум, други предпочитат да няма споразумение, а, не, оба, не приеха гаранци, правните гаранции, които дадахме в споразумението, постигнато с Тереза Мей. Тези гаранции обаче са значителни. Ние постигнахме договореност по тях в понеделник с подкрепата на британското правителство. Председателя Юнкер го е, каза ясно. Няма да има допълнителни гаранции или допълнително тълкуване. В заключение, една няколко думи за това, което ще се случи днес. Гласуването, обявено от министър-председателя, за приемане или не на напускане без споразумение за искане на продължаване на срока. След гласуването британското правителство ще ни уведоми, надяваме се, по позитивен начин за това как ще процедират, за да се предприемат конструктивни действия е, Обединеното кралство трябва да ни каже как виждат своите, нашите бъдещи отношения. Какви са възможностите? Какви са ясните линии? Ето това са въпросите, които се поставят и на които очакваме да се даде отговор. Въпроси, които се задават преди решение за евентуално удължаване. Но удължаване с каква цел? Защото преговорите по член 50 приключиха. Ние имаме договор. Договорът е на лице. Ето това са въпросите, на които трябва да се даде отговор. Искам да кажа, че моментът е много сериозен, защото опасността от напускане без споразумение никога не е бил толкова голям. Е, опасността от е, напускане без споразумение е, по хаотичен начин не бива да подценяваме нито този риск, нито неговите последици. Ние призоваваме всички заинтересовани страни да се подготвят и от друга страна Европейската комисия, заместник председателя каза много ясно – всички държави членки под ваше ръководство, госпожо министър, трябва да се подготвят. Ние не искаме този сценарий. Никога не сме работили за този вариант за напускане без поразумение. Никога не сме се стремили към това. Винаги сме се стремили към напускане с споразумение, но Европейският съюз е готов а, да приеме тази ситуация, но опасно, но трябва да напомня, че има опасност от напускане без споразумение. Понякога ме питат, и тази сутрин ме попитаха, разочарован ли след, след това гласуване. Моят отговор, нашият отговор винаги ще бъде ние се отнасяме с уважение към Обединеното кралство и гражданите му. Ние сме обединени, спокойни и ще останем спокойни, твърдо решени и обединени до края на тези преговори. Ние ще защитаваме интересите на Съюза и на неговите граници. Това ще бъдат рамките, към които ще се придържат преговарящите. Благодаря за вниманието. Благодаря много, Мишел. Благодаря на работната група и групата, ръководена от Геферховстат, за всички, които работиха за да, в опит да разрешат тези толкова тежки проблеми за всички. Сега изказвания политическите групи. Първо Манфред Вебер, е, председател на групата на ЕНП. Гос... Господин председател, господин Тимерманс, Мишел, уважаеми колеги, каква катастрофа е гласуването от снощи? Искам да говоря за едно впечатление – което ми направи една среща с младите хора в Порто. Те от няколко години бяха работили в Лондон след економическият проблем в Португалия. Те напуснаха своята страна и след това те се върнаха в Португалия, защото те искаха да продължат да живеят в своята държава но те запазиха своите приятели в Обединеното кралство и те казаха колко е недоволно младото поколение в Обединеното кралство, колко са недоволни младите хора в Обединеното кралство от провала на политическата класа, от това, което се случва. Цяло едно поколение има по-малко благоприятни възможности, отколкото предходните поколения. Едно цяло поколение, което няма да може да се ползват благоприятните възможности на предходните поколения поради провала на политическата класа. Затова основното ми послание е, че ние като европейци, ние сме на страна на младите хора в Обединеното кралство. Няма да ви оставим в тази сложна ситуация. Следващото послание какво? Да правим сега. Със сигурност необходимо е да се подготвим към песимистичния сценарий – не можем да спасяваме Обединеното кралство, то решава за себе си, но ние трябва да се подготвим към песимистичния сценарий. И когато политическата класа се проваля, логическата следваща стъпка е да се обърне правителството към хората с въпроса. И третият вариант е да се обмисли удължаване. Но на какво и за какво? Трябват ни разумни аргументи в полза на каквото и било удължаване. Искам ясно да заявя моята гледна точка и тази е на НП, че няма нужда нито от един ден удължаване, ако нямаме ясни разяснения от британската страна за това какво ще се постигне през това време. Така че имаме три варианта. И има още един важен елемент. Аз говоря за младите хора, след това какво да правим и трето. Ние, европейците, в момента сме много стабилни благодарение на дейността на нашите представители, господин Юркен, господин Барние, председателя Таяни. И ние сме наясно с това какво искаме да постигнем, какво искаме да се направи. Но през следващите седмици ние виждаме, че политическата несигурност в Обединеното кралство засяга и Европейския съюз. И тук има две измерения. Първо, отново и отново и отново ние обсъждаме в Европейския съвет основно Брекзит. Не говорим за Китай, не говорим за търговията, за реалните проблеми, които са важни за гражданите на Европейския съюз. Това не може да продължава така. Просто политическото пространство е заето изцяло от политическата несигурност в Лондон. И второто измерение предстоят европейски избори. Всички подготвяме кампанията, вече сме започнали някои от нас кампанията и трябва да сме наясно. Европейските избори са момент, в който европейците ще решават своето бъдеще. И това бъдеще също така не може да бъде ангажирано цялата политическа несигурност, свързана с Брекзит. Това смятам, че времето изтича и че Обединеното кралство трябва да реши и надявам се, че на следващото заседание съвет ще стане ясно какво те очакват от бъдещето и какво ще направим. Ние вярваме в проекта на Европейския съюз. И разбира се, за нас това, което се случва, е нещо, което изисква от нас да се замислим. Виждаме какво се случва в Обединеното кралство, цялата политическа несигурност и това означава, че трябва да продължим да засилим борбата срещу популизма и екстремизма. Резултатът от Брекзит е резултат от популизма, от предлагането на ушки млесни решения. Затова при европейските избори трябва да имаме ясна, силна коалиция, трябва да потвърдим общата основа за бъдещето на този континент. Ние вярваме в европейското бъдеще. Благодаря ви. Парола, президент, група социалиста. Сега Председателят на група на социалистите. Господин председател, уважаеми колеги, пролетния, пролетната среща на, на върха обичайно е място, в което обсъждаме економическото положение в Европа. Тази сутрин говорихме за климатичните промени. И аз имам един призив. Призив към комисията призив към представителите на съвета. Нямаме време. Нека използваме тази среща на върха, за да я посветим на устойчивостта. Франс Тимерманс е, е прав. Не можем да чакаме с борбата за, за климата. Трябва да проверим инструментите, с които разправяме пактът за растеж и стабилност трябва да бъде пакт за устойчивост и инструментите, с които измерваме това семестър, или както ще ги наречем. Това трябва да бъдат всичко инструменти на устойчивостта. Това трябва да бъде отговора на положението тази сутрин. От сърце моля всички Работе, работете за тази промяна на парадигмата. Тя е необходима. Отново трябва да продължим там, където Антонио Гутереш започна преди 20 години. Днес той ръководи ОНЕ. Това беше по време, по време на е, португалското председателство. Да мислим едновременно за економика, екология, социална спойка. И пропиляхме две десетилетия. Нека не пропускаме този нов шанс. И като е така, Манфред Вебер, ако сте прав, че младите хора от Лондон от, се завръщат в Португалия, това означава, че това е свързано с развитието на тази страна. Сегашният премьер Антонио Кошта проведе с една социална политика и економическа модернизация и екологизация, която разви на страната. Той успя това, когато европейските ЕНП искаха да наложат санкции на Португалия. Нуждаем се от тази промяна. Да бъдем честни. Обществата ни се нуждаят от нови енергии. Нуждаем се от ново мислене, от нови економически подходи. Тогава няма да говорим за Брексит. Това е нашия отговор, независимо какво ще стане пред тези технически детайли на европейския отговор на Бреквист. Да Брексит трябва да е да помислим за нова концепция за хората, а не срещу хората. Това това е нашата програма на социал-демократи. Социал... Брексит е критична ситуация. Знаем го. Можем само да призоваваме Камерата на общините да вземе разумно решение против един твърд Брексит всичко друго ще бъде в ущърп на хората, на народа на Великобритания. Надявам се, че парламента ще успее да постигне съгласие за политика тук, е, така че да имаме тесни връзки с Великобритания. Но ако това не се получи, ако този парламент остане блокиран, то хората в Великобритания е, ще трябва да, да кажат, да чуят от нас take back control. Хората трябва да могат да решат. Ако парламентаристите не могат да си свършат работата, да се разберат, хората трябва да имат шанс да вземат ново решение, защото става дума за тяхното бъдеще, а не бъдещето на парламентаристите. Това трябва да бъде на дневен ред, да бъде обсъдено на срещата на върха това две са важните теми за вас. Факта, че нашите европейски избори трябва да бъдат свободни и честни. Нека да направим нещо повече, отколкото до сега. Не е достатъчно фирмите от интернет да се а, само а, ограничават. И пакета за обежището. Срамота е, че нищо не правим. Хора умират в Средиземноморието без ние да правим нещо и без да се слушат гласа на Европейския парламент. Моля, погрижете се това отново да застане на дневен ред. Благодаря ви. името на европейските консерватори и реформисти господин Хенкал. Господин Тимерманс, вие казахте, че няма по-добро решение. Господин Барние. Господин Барние, казахте, че няма друг договор, освен показани от вас. Не смятам, че това е вярно. Мисля, че има по-добро решение. И е то да остане Обединеното кралство в Европейския съюз. Me... Please... You... И позволете ми, моля, да ви кажа как може да постигнете това. Първо, представете да би чувате Лондон. Има експерти тук в този парламент, които непрекъснато би чуват Лондон. Господин Фараж, господин Ферховстат, техният подход е еднакъв в тяхната критика към Лондон. Второ, смятам, че е време комисията най-сетне да признае, че носи отговорности тя за Брекзит. Обединеното кралство винаги е било за субсидиарност, за децентрализация. Брюксел непрекъснато нарушава тези принципи. Тоест, това е като една страна, която влиза в футболен клуб, а вие казвате, че ще се играе хокей. Трето, от гледна точка на бизнеса трябва да признаем, че Обединеното кралство не е бедствие само за Обединеното кралство, но и за Европейския съюз. Обединеното кралство е най-големия клиент на Европейския съюз. И излизането на Обединеното кралство означава все едно 90 малки и средни държави са напуснали Европейския съюз. Също така, нека да признаем, че в Европейския парламент Обединеното кралство винаги е било за свободата, за конкурентоспособността. Без Обединеното кралство Европейският съюз, този Европейски съюз, ще остане неконкурентоспособен в сравнение с други региони, като Китай, Северна Америка, Япония, Азия, особено Юго-Источна Азия. Затова смятам, че сега комисията има историческата възможност да направи нещо за да може да остане Обединеното кралство в Европейския съюз, да се проведе втори референдум. Ако унези, които са за Брекзит, променят своето мнение, за да могат да спасят имиджа си. И искам да ви помоля не просто да подкрепите, но да предложите удължаване за Обединеното кралство без никакви условия. Това е първо. Второ, предложете на Обединеното кралство повече автономия, така че те да могат да контролират собствената си миграция. И помогнете на Обединеното кралство да организира един успешен втори референдум, за да остане Обединеното кралство в Европейския съюз. Европейския съюз никога няма да бъде пълен, няма да бъде завършен без Обединеното кралство. Благодаря ви. Думата има председателя на групата на либералите Ги Верховстат. Благодаря. Най-напред нека да кажа на господин Хенкел, че аз винаги съм казвал, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз е провал за Европейския съюз. Много е трудно да кажем е, колко прекрасно, че Великобритания напуска. Аз съм убеден, че през следващите години и десетилетия новите поколения ще поиска да се върнат в Европейския съюз. Аз съм убеден, че това младо поколение вече съществува и че то ще вземе по-различно решение от решението взето от настоящото мнозинство и правителство. Но господин Хенкел, искам да ви помоля да кажете това на своите приятели във вашата група и в ЕКР. Те са основните застъпници на Брексит много е лесно да получавате нас и по-конкретно мен и да ми кажете, ма на вие не обичате Великобритания. Това е по-лесно, отколкото да, да убедите колегите си от а, своята група. А и не виждам някой да ви аплодира тук. Второ, реалността, господин Хенкел, е следната. Унези, които започнаха Брексит, Всъщност това е инициатива на консервативната партия. Вие ги познавате. Това беше опит да си върнат контрола. Това беше лозунга на застъпниците на Брексит. Според мен Великобритания започва да губи контрол, вместо да си върне контрола. И единственият разумен начин, господин Хенкел, да се реши този проблем, съжаление, вие не го споменахте, е да се създаде сътрудничество между различните партии, между лейбаристите и консерваторите. Как може да се реши екзистенциален проблем като Брексит, ако и двете страни го използват за постигане на надмощие. За тях Брексит е куршум в оръжие, а не екзистенциален проблем. Така че вместо да нападат един или друг колега, тук обърнете се към британската политическа партия, към британската политическа класа с призив да започнат сътрудничество между различните партии и да започнат конструктивни разговори за бъдещите взаимоотношения. Това е пътя напред. Онова, от което има нужда в британската политика е страната, кралицата и страната да бъдат поставени на първо място вместо на първо място да бъдат политическите партии. Стигам до следващия въпрос. Продължаването на срока. Аз не искам да има удължаване и съм го казвал открито. Това означава да се проточи след изборите, а изборите ще минат под знака на Брексит застъпниците на Брексит ще продължат да, да използват а, дивидендите. Единствената полза ще бъде, че господин Фараш ще стане депутат. А, той ще продължи да получава заплата, която ще прехвърля в офшорните си фирми. И второ, ще продължи да си върши мръсната работа в Европейския съюз, а да се опитва да разруши Европейския съюз отвътре. Ето, това е истинската цел. И той го потвърждава в момента. И аз смятам, че ние нямаме абсолютно никаква нужда от това. Сега имаме сигурност от мнозинството в Камерата на представителите. Това, за това настоява и господин Хекел. Аз съм против всяко удължаване. Независимо дали става дума за един ден, една седмица, дори 24 часа е излишно, ако няма ясна причина за удължаването. Дали е по-малко амбициозно от споразумението? Добре ми, това е ваше мнение. Ако ще е митнически съюз, ще е митнически съюз. Ако ще е споразумение, ако ще е Норвегия, норвежко споразумение плюс, нека бъде такова, но нека да има сигурност. Тази несигурност не може да продължава нито за нас, нито за Великобритания, нито за гражданите. Сега от името на зелените Филип Ламбер. Благодаря, господин председател. Е, за пореден път председател на Европейския съюз реши да заобиколи е, нашата. Е, още повече, че става дума за доста слабо лидерство от доста въпроси. Съвета не, не може да се посвети на основния приоритет миграцията и обежището. Ние искаме от вас отдавна отговорно съвета решава да решава, че няма да решава нищо държавните ръководители да, да правят демонстра... истинска демонстрация на липса на воля, докато а, дават, да сочат парламента с, с неговата отговорност. Ние все още чакаме лидерите да се наканят. Като говорим, а, че е, науката ни дава максимум две години за режим климатичните промени, да, спес, да спасим биоразнообразията. А лидерите са глухи и слепи за волята на европейската младеж. Това ще бъде, надявам се, първият Европейски съвет, който ще се обърне към тези въпроси гражданите се надигат в, за да се преборят с едно общество, което е свързано с неравенство, с концентрация на богатство, но и ние не искаме е, една дива и неорганизирана глобализация и все пак нашите лидери не могат да осъзнаят това. Да бъдеш лидер в Европейския съюз означава означава, че те трябва да помислят за основите на нашата демокрация, разделението на властията, свобода на съдебната система, свобода на пресата, пропорционалност и ограничаване на е, свободата. Това е по-важно, а не да се борим с демонстрациите. Така че, например, трябва да, как, да, да те, вие все още се очаква да предприемете действия против унгарското правителство. И тук чакаме нещо повече от просто любезен отговор. Колеги, не можем повече да чакаме. Не можем все да чакаме добрата воля, които се правят на, на лидери, докато всъщност следват с други идеи. Истинското лидерство означава защита на екологията, защита на демокрацията в рамките на политическите действия. Това е нашата амбиция. Нека не я забравяме. Благодаря. На президента група... Председателя на групата на госпожа Цимер. Sorry. Уважаеми госпожи и господа, всички сте гледали филмите. На, а, а, з, з, за живот, за сънливците. А, отново е, имаме Европейски съвет, който ще мине под знака на Брексита и е, за това как да текат преговорите между Великобритания и Европейския съюз. А имаме важни теми. Европейския съюз е една от движещите сили на Парижкото споразумение. Ние поехме отговорност да има споразумение в рамките на ООН за устойчиво развитие. Това са нашите теми, защото така Европейския съюз ще може в Европейския съюз но и с оглед на околния свят да отбележи напредък, да окаже влияние и в крайна сметка да създадем добър живот на нашите съграждани и на всички хора. Това е наша отговорност като Европейски съюз. И вместо това отново трябва да се занимаваме за втори път че в британския парламент отново не се приема. Правителството на Тереса Мей е притиснато в ъгъла. Нямаме политическо мнозинство за структурен изход от Европейския съюз. Това е накратко. Последствията ще се стоварят на първо място върху гражданите на Великобритания Европейския съюз, на британските граждани в Европейския съюз и обратното, и гражданите на Ирландия, както в Република Ирландия, така и в Северна Ирландия, защото повечето от тях нямат шанса да прехвърлят фирмите си от Лондон в Белфаст, очевидно, защото може би очакват, че Белфаст някакси ще остане в Европейския съюз. Повечето нямат шанса да прехвърлят своето имущество или инвестиции някъде другаде няма дори шансовете да се погрижат в рамките на собственото си семейство, членовете им да се здобият с европейско гражданство. За повечето не става. Е, това не е възможно. Е, и тук говорим за образование, за социални аспекти, за здравеопазване, за цялостното отражение, структурно и економическо върху хората. И на вас, гражданите, би трябвало да служим ние като европейски граждани, не британското правителство, не Камерата на общините. На вас трябва да направим нашите предложения и това трябва да отстояваме. Изводите са два като го мислим за 29 март и излизане с, с неуреден, не, недоговорен и, и, изход трябва да направим нещо за запазване на гражданските права в Великобритания и в Европа. Това е наше задължение. Поели сме тази отговорност, поели сме ангажименти и сега трябва да ги изпълним. Крайно време е да го заявим ясно и трябва да продължим да подкрепяме Република Ирландия и ясно да заявим, че ние сме против твърда граница и всякаква промяна на споразумението от разпети петък в всички, в неговата цялост. И правата и сигурността на хората в тази част на Европа не бива да пострадат. Има обаче едно съвсем простичко решение за проблема с Северна Ирландия да няма граница на, Ирла... на остров Ирландия, да няма бариери, да няма контроли. Ирландското единство, обединението на Ирландия е единственото решение. Няма проблем за Европейския съюз, няма проблем за ирландците, а пък под е, искащите Брексит пък съвсем никакъв. Това е решението. Британското правителство започна да ни говори днес, че няма да има контрол. Може би това е решението. Може би е една по-малка Великобритания е по-важна, отколкото собствените интереси на отделни партии. И мисля, че в това отношение трябва да ги хванем за думата. Сега Европа на свободите и демокрациите, господин Фарач. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че това е предпоследната ми реч в този парламент няма да се върна тук отново през юли. Да, предполагам, че много от вас ще споделят тези чувства. Господин Тирмерманс, аз ви казах, че едно лошо споразумение няма да бъде одобрено от британския парламент. Вие не ми повярвахте и точно това, което аз казвах, се случи. Мисля си, че прекалено много изкушавахте съдбата и мисля, че в момента изпитвате болезнени усещания, но помощта е близо, защото съм убеден, че днес британския парламент ще направи всичко възможно, за да предаде гласуването по Брекзита. Да, разбира се, на 29 март ние ще напуснем с или без споразумение. И сега в момента има разрив между политическата класа в Обединеното кралство и общественото мнение, защото общественото мнение се втвърдява. Има все по-голямо усещане за единство в моята страна, повече отколкото преди много години, за първ път от много години. Ние искаме да напуснем и искаме да живеем добре, защото ние зачитаме основните принципи на демокрацията. И ние виждаме цяла тази злоба срещу нашата страна от страна на Гиферховстат. Виждаме неотстъпчивостта от страна на господин Барние. Виждаме непрекъснатите хули обиди от страна на господин Туск. Не, не искаме ви да ни управлявате. Ние искаме да се управляваме сами. Убеден съм, че следващата серия ще бъде как в четвъртък госпожа Мей след